2012 година беше прекратено предишното заседание и сега го възобновява. Протоколът от 13 септември, текстовете, принадлежащи към него, са на лице. Има ли някакви възражения? Няма. Господин Бари Мадленър предостави своята оставка с в сила от 20 септември